Please, if you may, if we all may... Моля ви да запасите тишина. Добре дошли. Let's go. Добър вечер на всички. Нека да започнем нашето заседание, тъй като е предвиден, са предвидени 2 часа и половина за днешното извънредно заседание, но ако можем да се справим по-бързо, ще е добре за всички ни. И така, започваме с приемане на дневния ред. Има промяна в дневния ред – Съгласно след заседанието на координаторите на 8 октомври гласувахме ще гласуваме по искане на групата Идентичност и демократия, съгласно член 214 от правителството за дейността по точка 6.2, именно проекто, програмата и списъкът от специалистите поканени на изслушването на Либе за медийната свобода, свободата на изказ и борба с а, риториката на омразата в онлайн. А, а точка 2.2 Точка 3, извинете, избор на трети заместник председател беше отложена. Ако нямате възражения, нашата група възразява срещу поредното отлагане на избора на третия заместник председател на комисията Либе, така че бих искала тази точка да бъде включена в общото стане координаторите, за да обсъдим какво да направим от тук нататък. Добре, наясно сме с този проблем и сега стигаме до съобщенията на председателя. Езиковият режим за днес, днешното заседание. This is an old one. No, this is an old one. Днес but... има на всички езици, изключение на естонски, унгарски, латвийски, малтийски и ирландски. На днешното заседание унгарският може само да се говори, но няма превод на унгарски язик. Следващата точка от дневния ред е одобряване на препоръките на координаторите. На първо място, господин Петър Витанов е докладчик за споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за повторно приемане на лица, прибиваващи без разрешение. Съгло... Подкрепяме това решение. Следват а, м, делегираните актове и актовете за изпълнение. Има малко два делегирани акта. Единият е регламента, с който се измества регламента на Европейския съюз и парламента, с който се създава вътре... фонда за вътрешна сигурност. Беше съобщено приемането на този дегиран акт на всички членове на комисията Либе по електронен път. А, има също така и крайен срок за внасяне на възражения. На 15 октомври в 12 часа. Следващият е регламент, с който се, се, се изменя регламент на Европейския парламент за създаване на фонда за убежище, миграция и интеграция. Отново е, беше разпространен по електронен път доклада и на 29 октомври е крайния срок за внасяне на възражения. Има няколко актове за развитие, като приложението за е, изпълнителното решение на комисията за определен техническите правила за свързване на данните от различните информационни системи на Европейския съюз това изпълнително решение на комисията беше съобщено на членовете на, на парламента, като вътрешният а, крайен срок за, а, за внасяне на възражение е 30 октомври в 12 на обяд. Също въжи и за изпълнителното решение, с което се определят а, а, профилите на ползвателите на Европейският портал за търсене. На октомври 30 октомври в 12 на обяд е крайния срок за внасяне на възражение. И така, имаме няколко гласувания, което ще бъде първата точка по същество днес. Първо ще гласуваме по решението на координаторите по точка 6, точка 2, което вече споменах в съобщенията на председателя. При когато ви съобщя, промените в дневния ред. Става дума за проекта, програмата и списъкът на специалистите, които ще участват в изслушването, организирано от нашата комисия относно свободата на, сло... на медиите, свободата на словото и борбата с а, риториката на омразата онлайн и офлайн. Координаторите взеха своето решение и направих, излязоха с препоръка. А сега ние ще гласуваме по решението и препоръката на координаторите. Нека да ви обясня как ще протече гласуването. Ако сте за и подкрепяте подпоръката на координаторите, т.е. проекто програмата и списъкът на експертите да бъде одобрен, гласувайте с плюс. Ако сте против, или казвам с други думи, подкрепяте изискването на групата Идентичност и демокрация да се противопостави на препоръката на координаторите за одобряване на проекто програмата и специалистите, гласувайте с минус. Благодаря ви. Искам само да ви обясня. Искам да попитам защо всъщност правим това предложение. Някои от нашите предложения не бяха приети така както координаторите ни го предложиха. Това не е демократично. А, говорим толкова често за демокрация при изготвянето на програмата. Нашата делегация има 73 депутата. Това са 10% от всички е, депутати. Тоест, ние представляваме милиони гласове, милиони граждани. Така че много желаем да сме третирани равнопоставено, равнопоставени като другите политически групи. Поне това демократично правило, правило трябва да спазваме. Така че изискваме единствено равно третиране. Вайди, Благодаря ви. Чухте каква е обосновката на идващата демокрация за предпоставяне на решението на координаторите. Така че отново повтарям процедурата, който подкрепя подкрепата на координаторите, гласува с плюс, който подкрепя искането на ИД, гласува с минус. Моля, гласувайте. No, it doesn't work. It doesn't work. Eh? No. Now the vote is closed. It's been approved. Препоръката на координаторите се приема. Сега ни постои второ гласуване, но има проблем предстои ни гласуването на проекто резолюция, когато аз самия съм докладчик, но картата ми за гласуване не работи. Много съжалявам, ще трябва да приборите гласа ми в повече. So I have to, I have to, I have to raise my hand. Ще се наложи да гласувам с вдигане на ръка, а моля секретарята да прибори гласа ми. No, no, no, I mean, yes, es que esta, esta, esta no funciona. Es el último mandato. Well, the point is search and rescue. Става дума за точка четвърта издигвателни спасителни операции в Средиземно море. Става въпрос за кратка резолюция след като поведохме дебат в пленарната зала по въпрос с искане за устен отговор. Дебатът беше проведен в, на предишното пленарно заседание в а, Страсбург. И сега ще гласуваме проект резолюцията, посветена на тази тема, която вълнува толкова много всички ни. А именно издирването и спасяването в Средиземно море и опитите за намаляване на броя на смъртни случаи. И така, нека да пристъпим към гласуването. Процедурна въпрос ли имате? президент. Да, господин председател. Тук съм. Отново изпратихте ни резолюцията само на английски. Нямахме превод на останалите езици. Съжалявам, казахте ни миналия път, че това ще бъде по изключение. Колегата Жан-Пол Гаро постави въпроса миналия път, така че сега официално ви моля, за да не възпрепятствате добрата и адекватна работа на членовете на парламента, да има превод на всички езици, така че моля ви, направете някакво усилие, в противен случай ще напуснем залата, защото няма как да гласуваме на текстове, които не са достъпни на ръцете ни. беше решение на координаторите. Координаторите, както знаете, са управителния орган тук. Много съжалявам. Доколкото разбирам, преводът ще бъде представен в, по време, през тази седмица, т.е. преди гласуването в пленарната зала. Правото ще бъде на разположение преди гласуването в пленарната зала, но днес ще гласуваме резолюцията само на английски язик по решение на координаторите. Много съжалявам. Роберт обаче ми каза, че не се е съгласила с това решение. Някой друг ли поиска думата? Процедурен въпрос ли имате? Е, Искам да помоля за отлагане, защото координаторите не могат да вземат решение и да намаляват с него правата на депутатите. Въпросът е принципен, т.е. поне на големите езици да има превод. В противен случай не може да работим. И в противен случай се накърняват правата на депутатите. the order of the day. This is the order of the day, please, Mr. Rangel. Господин Ранхел. Господин председател, бих искал само да уточня, че координаторите нямат правомощие да променят принципа на многоязичие. Повтарям, координаторите не могат да променят фактът, че Европейския съюз е много, общност на многоязичието. Така че напълно съм съгласен, че на работни заседания работим с един и два езика, но на заседанията на парламентарните комисии и на пленарното заседание трябва да се работи с превод на всички езици и координаторите не могат да променят този факт. Аз нямам проблеми. Мога да работя на 6 езика. Но не това е въпроса. Съжалявам, но трябва да продължим с гласуването, защото гласуването е предвидено. Решението беше взето от координаторите съгласно член 214 от правилника за дейността на Европейски парламент. Много съжалявам, но трябва да пристъпим към гласуването. Решението беше взето, точката е включена на дневния ред, така че ще гласуваме. И така, нека да започнем гласуването. Really?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 No, it's, it's, it's the coordinators. It's a decision. So please. Не, придържам се към решението на координаторите. Let's go. Recital D. Съображение от преамбюла D. За. Гласуваме с на ръка. За. Или трябва да гласувам електронно? А, добре, извинете. Гласувам електронно. Съображение от Памбюла Дей, моля гласувайте електронно. Tengo tarjeta. ECR plus one. ECR plus one. Един глас в повече от ЕКР. Okay. So now they should, do it. eh? One should uh, redo. Okay, we can close. Close. It's been withdrawn. Yes. yes. Now it's closed. Прекратете гласуването. Приема се. Съобщен промбил Йот. Моля, гласувайте. Аз гласувам против. The vote is closed. Прекратете гласуването има един глас в повече от НП. Моля някой да извади картата си за гласуване. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла ЕО. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф втори. Не, извинете. Точка от преамбила О. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф втори. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 4. Моля, гласувайте. именно гласуване. По искане на НП. Гласуваме поименно параграф 4 по искане на НП. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 6. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Closed. Прекратете гласуването. Приема се. Нали така? Да. Параграф 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 9. Моля, гласувайте. по именно гласуване. Прекратете гласуването. It's rejected. Отхвърля се. Параграф 10. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 13. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 20. Моля, гласувайте. Извинете, параграф 19. Прави сте. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 20. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме текста с внесените изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Now, we welcome to this podium. А сега казвам добре дошли. Няма да правим пауза, колеги. Yes. Antoine, ¿puedes, puedes pedirle a, a Carmen? Please, no interruption. We welcome here. И така казваме добре дошли. Моля за тишина, колеги. Плиш. We're going to have one hour for an exchange of... Имаме един час на разположение за обмен на мнение с Доня Мидятович. Тя е комисар за човешките права от Съвета на Европа. За нас е удоволствие и чест да ви приветствам тук в нашата комисия. Вие сте комисар по човешки права. Вие заемате един много висок пост в съвета на Европа. Вземате го от около година. През април 2018 година поехте вашите задължения и се занимавате с въпроси като миграцията, убежището, свободата на медиите, които въпроси са много важни и за нашата комисия. Радвам се, че в края на краищата успяхме да организираме един обмен на мнения в Страсбург. Общото ни седалище, седалището на Европейския парламент и съвета на Европа. Надяваме се на един оживен дебат. Координаторите, а след това нашите членове ще имат възможност да направят коментари и да зададат въпроси на комисаря по човешките права от Съвета на Европа. Имате думата, госпожо Митятович. Благодаря. Добър вечер. Ако обичате, изразете уважението към нашата гостенка на трибуната. Ако обичате, запазете тишина. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати на комисията Либе, за мен е голямо удоволствие да имам възможността да говоря с вас по въпроси, които ви интересуват. Аз имам много чести контакт дебати с много от вас и с мои бивши колеги и говоря с тях по въпроси за човешките права. Но сега, сега се намираме в много важно начало на сътрудничество с моята служба. Днес ще говорим за миграция и свободата на изразяване. Аз ще се опитам да бъда кратка. Ще в интерес на вашето време и искам да ви дам повече възможност за въпроси, защото за вас сигурно е много важно да ми зададете въпроси. Живеем в много предизвикателни времена, що се отнася до човешките права. Аз от 18 месеца заемам този пост и наблюдавах много будещи загриженост тенденции в съвета на Европа, включително и тенденции в някои от вашите държави членки. Надявам се този обмен на мнение да продължи и в бъдеще. Ще се спра на някои въпроси, свързани с миграцията. Следните аспекти ще засегна. Смятам, че третирането на мигрантите като лакмусов тест за човешките права на държавите членки. Независимо от закони и стандарти, има неадекватно приложение на мерките за интеграция, което води до въпроси, които много приличат на ситуация на политически хаос. Тук става дума за по-рестриктивни политики и закони. Независимо от намаляването на броя на мигрантите, както сочат статистиките в Европа, в същото време виждаме и друга тревожна тенденция, а именно риториката. Риторика, която не е присъща за демокрацията. Риторика, която засяга уязвими групи и групи, които не могат да отговорят на този вид риторика. Много правителства, включително и, правителств, и европейски правителства, не могат да предложат съответните съоръжения да ги подслонят, да подслонят мигрантите и понякога се прилагат прекалено рестриктивни закони, например свързани с събирането на семействата и конфискация на ценни предмети. Средиземноморието става все повече и повече нестабилна и опасна зона. Изготвили сме брошура по въпросите за ситуацията в Средиземно море. Това е много важен въпрос. Той заслужава нашето внимание. Излезли сме с препоръки. Това е първият документ, с който се опитвам да привлека вниманието към основните проблеми, свързани с човешките права и миграцията в Европа. Ще се спре на пет области, които, в които смятаме, че има нужда от действие. Най-напред ще се спра на ефективното търсене и спасяване. Трябва да се укрепят координационните действия при спасяването и да има достатъчен капацитет при спасяването. На второ място, сигурно сигурно превозване на бежанците до брега. Превозването трябва да става в сигурни места – това е изискване и идея за един идеален свят, но това не винаги е така. В същото време трябва да запазваме основните си ценности и свободи. Освен това, трябва да се приемат и от отказа на капитаните, когато става дума за опазването на човешките права. Свалянето на брега на бежанците е ключов момент при споделянето на отговорностите. Ситуацията в Малта се следи отблизо. Много повече усилия трябва да се положат, за да се спазят работещите механизми и предпазни мерки. Освен това, важно, важно е и сътрудничеството с третите страни, страни за предотвратяване на миграцията. И тук се насочваме към третата област, където има нужда от повече дейност, а именно предпазни механизми в сътрудничеството с трети страни. Разбирам, че държавите членки трябва да се ангажират повече в международно сътрудничество, когато става дума за миграцията. Но едно такова сътрудничество често не е прозрачно и не е отчетно достатъчно. Държавите членки, Европейския съюз не бива да нарушават човешките права на граждани на трети страни. Има случай на връщане на бежанци в либийското крайбрежие. Трябва да се сътрудничим с либийските власти, за да няма нарушение на човешките права. Освен това, важни са легалните пътища за миграциите. Това означава участие в различни програми, като издаването на хуманитарни визи и схеми за спонсорство. Освен това, събирането на семейството трябва да е ефективно и гъвкаво. И на, на последно място, конструктивно сътрудничество с неправителствени организации. За съжаление, виждаме стигматизация – на неправителствените организации. Това е тенденция, която наблюдавам от самото начало на мандата си и това не е нещ... тенденция, която е спряла. Аз много високо ценя работата на, вашите, на вашата комисия, когато става дума за декриминализиране на работата на неправителствените организации. Сега ще се спра за условията за приемане. Ситуацията в Гърция е много специфична. Следващата седмица ще се върна в Гърция. Аз бях през юни в Гърция, посетих само си Лесбос, но посетих и континенталната част на страната. Ще публикувам своите заключения и ще се радвам на сътрудничество с вас по този въпрос. Мигрантите биват подслонявани в не, при неадекватни условия не само в Гърция. Има случаи, в които броят на мигрантите, които пристигат, е бил много висок. Но европейският отговор направи от една, едно предизвикателство катастрофа – това се дължи на липсващи инвестиции в приемащите съоръжения и на отказа на споделяне на отговорности, т.е. няма солидарност. Общият подход в държавите членки е нежелание за адекватен отговор и реакция. Проблемът не, е, не се съсредоточава само в една държава членка, това е общо европейски проблем. И когато Казвам общо европейски, смятам, имам предвид Европа като цяло, не само Европейския съюз. На следващо място, интеграцията на приетите бежанци не е на висота. А именно тук може да докажем, че Европейския съюз може да се справи с бежанците като предизвикателство, уважавайки техните човешки права. Има и други въпроси, като нелегалното връщане, задържане и е, запазване правато, правата на децата мигранти. Може сега или при друг повод да говорим в подробности е, по тези въпроси. На следващо място искам да се спре на свободата на медиите. Аз много време отделям на защитата на журналистите и свободата на изразяване. Преди две седмици отбелязахме убийството на Дафна Галиция в Малта. Отбелязахме годишнината и все още чакаме резултатите от разследването. Държавите членки имат мерки за защита на журналистите, свободата на медиите са залегнали в, е залегнала в, институт, в конституциите, така че, що се отнася до резолюции и закони на хартия, може да се гордеем. Но когато става дума за прилагането на нормативната база, установяваме, че често не изпълняваме нашите собствени правила. Трябва да се направи повече за спазването на тези стандарти. За Словакия има, има видими резултати при разследването на друго престъпление, а именно убийството на един журналист и неговата годиница. Ясно е, че отговорните за това престъпление трябва да бъдат подведени под отговорност. Когато става дума за сигурността на журналистите в държавите членки, трябва да видим действително реалността. Европейския съюз от десетилетия е едно сигурно пространство, пространство, където човек можеше като журналист да работи свободно но в Словакия, в Малта, но и в България, България имаше убийства на журналисти и това са случаи, с които не може да се гордеем. Това е не може, и това е причината, поради която безнаказуемостта е неприемлива. Тези престъпления трябва да бъдат разследвани и то не само частично, а да бъдат истински разследвани. Журналистите трябва да си вършат работата, не бива да бъдат сплашвани. Това е токсична атмосфера за демокрацията и това е неприемливо. Също така работя и в страни, които се намират в превод, в преход, извинявайте. Е, хора, журналисти биват затваряни, хвърляни в затвора и биват тормозени не само те, но и техните семейства. Това е дългосрочен проблем – и той става все по-труден за решаване в много европейски страни. Човешките права трябва да останат в политическия дневен ред. Заедно с това се наблюдава и враждебна риторика към журналистите, това провокира та други атаки към журналистите и недоверие към тях. Моята роля е да продължа да защитавам сигурността на журналистите. Мисля, че трябва положителния опит и практики да се разпространяват. Има добри примери. Например, в Италия много Журналисти бяха убити в миналото, много биват заплашвани. Въпреки това в момента полицията и съдебната система от години защитават със специални мерки журналистите. Подобни мерки се предприемат и в Нидерландия. В Швеция правителството предприе план за защита на журналисти и на свободното изразяване. Така че има добри примери. Трябва да се окоръжат правителствата да защитят неправителствените организации на журналистите и на университетите. Често трябва да подчертавам, че ни трябват надежна информация когато са заплашени журналисти, за да може бързо да се намесваме. Понякога журналисти биват заплашвани от полицията при демонстрации и така се създава една обострена ситуация, която в последствие се осложнява. Ето защо обучение на полицията и на други институции е много важно. На тези обучения трябва да се обясни на полицейските сили, че особено по време на демонстрация не бива журналистите да бъдат атакувани. И така, защитата на правата на журналистите е ежедневен въпрос. Аз Смятам, че в всички тези области, за които говорех, може да имаме плозотворно сътрудничество, може да си сътрудничим и по други въпроси във всички случаи, като например правата на ЛГБТИ хора, хората с увреждания, правата на децата, правата на жените и други въпроси, с които непрекъснато се занимавам. Те ще останат мои приоритети. Благодаря. А сега започваме с тура на координаторите. А след това нашите депутати ще могат също да вземат думата. Госпожа Мецола. Благодаря, господин председател. Добре дошли на госпожа комисаря. Както казахте, тези, които са уязвими, трябва да бъдат защитени и техните човешки права. Ако не успеем да защитим техните права, ние няма... това ще означава, че ние не си вършим работата. Парите не са всичко, но те много помагат. Има в нашия континент много случаи, където се нарушават тези права и това нагнетява напрежение в страните. Може би може да кажете няколко думи за ситуацията в Турция, що се отнася до свободата на медиите. Благодаря за това, че много ясно се изразихте по този въпрос и за това, че казахте, че нашите ценности трябва да се защитят, да се отстояват и да отстояваме нивото на нашите стандарти. Аз съм от Малта и благодаря на надеждата, която давате на семейството на госпожа Галиция. Преди, два, преди две години давна Галиция бе убита. Правителството се опитва да действа политически мотивирано, но е винаги много полезно, когато чуят мнението на човек като вас, което е обективно мнение. Какво може да направим според вас, за да се прекрати безнаказаността на турмоза на журналистите? Госпожа Сипел – ще започна с въпроса за миграцията и човешките права. Ние често казваме с удоволствие, че ние сме континентът, на който има човешки права, където ние сме най-добрите, опазвайки нашите ценности. И когато гледаме третите страни, ние ги критикуваме. Но когато погледнем някои европейски страни, и когато погледнем някои беженски центрове, тогава мисля, че може да кажем, че имаме проблем с човешките права и в Европейския съюз, и то не само за хора, търсещи, търсещи убежище. Тогава въпросът опира до европейския начин на живот. Въпросът е как вие виждате центровете за бежанци, където хората не са поставени при ужасяващи условия, няма добро продоволствено снабдяване. На следващо място журналистите. Защитата на журналистите е много важно. Но ето имаме, например, следната ситуация. Един човек бие друг човек, но какво е отношението? Дали, дали наистина този, който е на асфалта, е жертвата? Говори се много за свободата на медиите, но самите журналисти трябва да бъдат много внимателно, когато твърдят нещо. Защото много лесно е да се разводни свободата на другите и да се накърни медийната свобода. И така, въпросът е, как виждате вие ситуацията на свободата на медиите и възможността на журналистите да работят в Европейския съюз? Благодаря, госпожа Интвелт. Благодаря, господин, госпожо комисар. Благодаря за вашия ангажимент и за това, че много ясно изразихте своята позиция. Това е необходимо. Мисля, че може да се съгласим с всичко това, което казахте и сте наблюдавали. Въпросът е какво да направим в тази ситуация. Това е много трудно. Имам чувството, че Европейския съюз съвсем бавно и постепенно развива инструментите за защита на тези ценности, за които вие говорихте и за които ние всички заставаме, но нямаме много инструменти. Имам няколко въпроса към вас. Що се отнася до Съда на човешките права в Страсбург, един от проблемите е, че в много страни не се прилагат решенията на този съд. Какво може да направите вие, за да укрепите уважението към съдебните решения и съда? На второ място, Русия се върна в съвета на Европа. Няма условия към Русия, които тя да изпълни. Какво е вашето мнение? Нищо не се е променило. Okay, I rephrase. Uh... Добре, ще перефразирам след като оспорвате, но не се е променило кой знае какво. Малко се е променило и въпреки това статута на Русия е възстановен. И последно, как бихте охарактеризирала това, което Турция и, и някои други от членовете на съвета на Европа вършат по-настоящем ми смятате ли, че е на лице риск от етническа чистка? И въпроса за ЛГБТИ това е тема, към която с известна неохота се отнасят дори най-категоричните правозащитници. И те охотно говорят за съдебната система, за независимостта на медиите, но, но предвид последните нападения в Хале, тентаторите бяха насочили ударите си не просто към синагогата, а към феминистите – и е, имайки предвид казаното напоследък от Банан, Същото се отнася и за правата на хомосексуалните. Е, какво смятате да направите вие, така че държавите членки да преодолеят това известно неудобство и, и да заговорят категорично и по тези въпроси? Благодаря. благодаря, господин председател, благодаря на госпожа комисаря за изложението, но не само за, за отличната работа, която върши. Е, е, ние, разбира се, сме запознати с работата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и добре съзнаваме колко е важна е, тази работа за гражданите на всички държави, е, членки на съвета, в това число е, и по линия на намесите в трети страни. А, вие казахте, че отговорността, отчетността е нещо изключително важно в различни политически направления и аз съм напълно съгласна с вас. И а, в тази връзка Бих искал да повдигна въпроса за отговорността по отношение на бежанците, на потенциалните бежанци, действията по тяхното отхвърляне по много от границите. И в много страни, но, но преди всичко в Харватия, в, в Босна и Херцеговина това става. Вие какво може да направите съвета на Европа? E и, и как бихте могли да взаимодействате с Европейския съюз за, за политика на принудителното изпълнение. Е, е, крайна ще става въпрос за съобразно с действащи норми. Друг аспект на този въпрос за отговорността е за сътрудничеството с третите страни. И, е, а, ние говорихме по тези въпроси и с нашия кандидат комисар, член на Европейската, кандидат за член на Европейската комисия по тези въпроси. И, и попитахме как ще се гарантира зачитането на основните права и свободи. Вероятно, вие имате някои идеи как бихме могли да упражняваме по-ефикасно наблюдение и контрол да търсим някаква оценка на риска, евентуално преди да пристъпим към сътрудничеството, така че такива неща, каквито споменахте вие, специално за либийската брегова охрана, повече да не се случват. Госпожа Гардино има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да задам въпрос за научно, а, за издирвателните и спасителните операции. Няколко дена преди заседанието на министрите на вътрешните работи, вие заявихте, че търсите подкрепа от много страни о, дори преди всичко за очертаване на, на обхвата на инициативата, преди всичко. А, няколко страни е, заявиха желанието да се, да се включат, но в крайна края ще останаха само 7 от 28-те. Не, не е особено обнадеждаващо това начало и а, според нас почти нищо не се е променило. И и, и, и плавателните съдове, управлявани от неправителствени организации, се насочват към едни и същи безопасни пристанища, полагайки тежестта, бремето на целият този проблем върху плещите на едни и същи държави. Вие, съветът на Европа, какво би могъл да каже, какво послание да отправи към Европейския съвет, към съвета на министрите на, на Европейския съюз и и държавите членки, за да, за да не се поставят под заплаха правата на човека, да, но пък непрекъснатото довеждане на, на множеството мигранти към Европа просто поражда непрекъснат риск от загуба на човешки живот. Следващите въпроси са два. Първият. По-авторитетни източници от мен твърдят, че преди да се е, спази, да се удовлетвори правото на преселване, на миграция, е, Европа, един изключително богат континент, е, би следвал да отстоява правото на оставане в родината. Да не се налага хората да напускат земята си и да рискуват живота си още повече по море. Не следва ли според вас Европа да направи повече в това отношение, да, да помогне на, на унези страни, от които произхождат мигрантите? И второ, аз съм убеден, че законната миграция е нещо напълно необходимо и следва да бъде управляван този този процес. Европейският съюз, е, е, разбира се, не би могъл да приеме всички економически иммигранти. Не на всички може да гарантира прилично припитание е, извън родината им. Как бихте се отнесли към репатрирането на економическите иммигранти? Това би ли било нарушение на правата на човека. Предотвратяването на економическата иммиграция към Европа не е ли също нарушение на правата на човека? Благодаря. Благодаря за вашето присъствие. Вие наистина, ето тук съм. Вие наистина казахте неща, които и аз мисля – и трябва да мислим как да продължим с човешките права. Имам чувството, че има два подхода. Човешки права, които въжат в Европа, повече или по-малко, но не въжат за тези, които идват в Европа. Е, много хубави слова се казват, но в крайна сметка това, което се случва с мигрантите на нашите граници, е било то в, пред, пред Либия, в Европа или в Средиземно море. За много хора това е безинтересно. Говори се много, нищо не се случва. Сякаш сме хамстер в колелото, в клетката. Повтаря се едно и също. Аз много разочарована от факта, че бе отхвърлено, отхвърлен дебата в лагера в Босна. Нямам разбиране, не разбирам защо в една такава ситуация, в която става дума за живот и смърт, защо не се говори за това? В този лагер няма ядене, няма нищо. Ние не говорим, а трябва да говорим и то сега а не някога. И така, какво мислите в, за политиката в тази област? Какво може да се направи и къде според вас може ние да направим нещо? На второ място Турция. И настоящия конфликт. Турция използва винаги като инструмент споразумението с Европейския съюз, но то не функционира. 23 000 сирийци бяха върнати в Сирия. Това всичко буди огромна загриженост у мен. Какво според вас може да направим, за да укрепим нашата, нашата ситуация? Чухте, госпожо Кондинар въпросите на координаторите, представители на политическите групи. Но аз е, не възразявам да отнемем повече време, ако е необходимо, дори да поизостанем с дневния ред, за да изслушаме и, и редовите членове на комисията, е, след което ще може да отговорите на всички. Госпожа Юкневичени от НП. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е за евентуално посещение ваша страна в Крим, незаконно анексирана територия от Русия. Правата на човека на тази територия не съществуват. Русия отхвърли правото на, на свободата на словото, на, на, на печата. Преследват се правозащитници. Е, от личен опит мога да кажа, е, посещенията на официални представители от Запад е, не оставят кой знае каква следа. Хората желаят някой да, да, да заговори от тяхно име, да, да, да заклейми насилника. Разбира се, политиката на непризнаване и санкции няма как да се промени по-настоящем. Е, не бихме могли по-меко да говорим по тези въпроси за, за окупацията, за погазването на правата на човека, за липсата на напредък по отношение на минските договорености за диалога в Донбас. Е, не, необходимо е да се е, знае, че безусловното връщане на Русия в Парламентарната асамблея на съвета на Европа също по само само по себе си поражда въпрос. Дали основните права и свободи все така се зачитат от този международен форум със същата решимост, както до сега? Е, въобще, обсъжда ли се по-настоящем ваше посещение е, в Крим? Е, Съгласува ли се по някакъв начин с украинските официални власти? И според вас, дали и при какви условия бихте могла да посетите Крим, без това да се превърне в подкрепа за статуквото? или знак на признание, е, на признаване по-скоро на е, руското управление. Социалисти и демократи, госпожо комисар, е, Полският Сейм по-настоящем готви законопроект за въвеждане на наказуемост е, на преподаването е, по въпросите за сексуалното и репродуктивното здраве на лица е, непълнолетни под 18 годишна възраст. А нормите на съвета на Европа, конвенцията на съвета на Европа задължава всички държави членки в рамките на началното и и средното образование да, да, да осведомява учащите се по тези въпроси. Е, Польша, разбира се, е страна по конвенцията. Според вас, е, тези намерения на, на полския законодател противоречат ли на конвенцията? Господин председател, госпожо комисар, преди всичко, е, позволете ми сърдечно да ви приветствам от, от името на, на колегите Тодораке и Софи Интвелт за е, посланието ви, адресирано до конференцията, посветено на свободата на печата и защитата на журналисти. Е, на второ място аз се, се връщам на вашите думи и за това колко е важно да се ползват с такава особена закрила е, журналистите, за да могат те да вършат своята работа по, по независим и, и осведомен начин. и Бих искала да чуя вашите подробни разсъждения. Как, как по-ефикасно бихме могли да провеждаме тази дейност? Е, закрила и, и финансова подкрепа за дейността на, на журналистите-правозащитници. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря ви за взетата позиция през месец май. Е, е, едно от вашите е, изявления бе посветено на, на един актуален проблем по настоящем за репатрирането на непредържавани непълнолетни малолетни. Прекъсват ораторката, а явно не са получили превод колегите. Значи, репатрирането на, на, на деца на чуждестранните, така речени чуждестранни бойци в Сирия, в Ирак и на, и на техните майки. А вие взехте категорична позиция през месец май по, по този въпрос и въпросът е толкова по-тревожен днес предвид руската, извинете, турската офанзива. Някои деца вече са изчезнали, изгубени са следите им, е, е, в това число е, семейства, напуснали лагерите, управлявани от кюрдите. И не е, ли, не е ли нужно някакво координирано действие от страна на Европа? Вие, вие как, как мислите, какво може да се направи и то в неотложен порядък по отношение на положението в Сирия? А и, и също така как се отнасяте към предложението на някои държави членки да бъде създаден особен извънреден съд за подвеждането под отговорност на чуждестранните бойци. Благодаря, господин председател. Два въпроса. А, много, много се говори за Средиземноморието, за положението там а, и евентуалното разрешаване непрекъснато говори за притегателния фактор. За, за, за това, че подпомагането, оказването на съдействие в Средиземно море всъщност не решава проблема. Помагаш на едни, осъждаш на смърт други. Аз, и аз трудно, трудно разбирам и приемам тези аргументи, но, но те се ширят. А, и, и тук не става въпрос само за наместа на правителствените организации. Има, има, има десетки плавателни съдове, а, които се занимават с такава а, спасителна дейност в Средиземно море. А, и, и допустимо ли е, след като бъдат спасени а, такива корабокрушенци, да бъдат върнати обратно в Либия, а, вместо да бъдат а, дебаркирани а, на европейска територия? После случва се и, и, доколкото разбирам и това, е, е, граничната бреговата охрана да забавя е, спасителната операция. Ah, Благодаря, господин председател, госпожо комисар. La mujer de Raúl Romeva, que fue de 10 años eh, diputado en esta Cámara. una colega която в продължение на, на, на повече от 10 години е, е, е депутат, един колега всъщност, е, който е, миналата седмица бе сред осъдените на лишаване от свобода за организирането на референдума в Каталуния. Е, тежка присъда е, тежки, тежки присъди, е, които според мен нарушават основни права и свободи, е, правото на, на изразяване на мнение, правото на събрание, на сдружаване. Можем да говорим за, за растяща поли, полицейска репресия в Испания. Става въпрос за политически конфликт между централната власт и, и каталанска малките е, управници. Е, е, би трябвало да се търси някакво посредничество. Проблемът не е просто вътрешен за Испания. Ако вземете данните от последните месеци, в, в, в Мадрид близо 10 души са хвърлени в затвора по обвинения в терористична дейност, а всъщност няма, няма терористични атентати. Става въпрос за скълъпени обвинения. Да не говорим за арестуваните при последните е, протести, публични протести. 60 има журналисти сред тях. Вие как гледате на, на това положение в Каталония? Е, е, смятате ли да, да търсите окончателно разрешаване на, на това положение? Госпожа Дали и госпожа Келер. Е, аз поисках също думата. Аз бих искал да кажа на госпожа комисаря. Не, не, аз искам, аз искам да се изкажа също. Аз трябва да го, трябва да, да го кажа. Аз зачитам свободата на словото тук и правото на, на изказване, това число на Раул Ромева, но бих искал да поясня, че както може да се изясни, а сигурно и знаете, в никакъв случай е, е, е, лицата не са осъдени за упражняване на правото си на изразяване на мнение или, или на протести събрани. Става въпрос за организиране. Не, вижте, длъжен съм, аз съм длъжен да направя тази оговорка. Вие злоупотребявате с положението си, казва някой от залата. Не, не, съжалявам. Е, всеки има право да се изкаже, аз също имам право да се изкажа. За мен е необходимо да се изясни, че в Испания никой не е осъждан за изразяване на мнение, за, за събрание или е, публичен протест. Е, е, непрекъснато по, по е, радиото и телевизията се повтаря, че са на лице всички гаранции и съдебната власт в никакъв случай няма да посегне на основните права и свободи и тя изцяло се съобразява с действащия наказателен кодекс. По процедурен въпрос, моля. Вие сте председател на комисията. Вие давате на всеки го думата да зададе въпрос към комисаря по правата на човека и сега по един конкретен въпрос вие се намесвате и, и, и, и коментирате прозвучало изказване. Според мен, вие злоупотребявате с поста си на председател и би, да, би следвало да се въздържате от подобни действия was compelled to say it. Because I heard, I heard statements addressed to... Вижте, аз чух е, е думи, адресирани към е, комисаря, е, които просто не отговарят на истината, не, не, не, не, не отговарят на фактите. Аз е, се чувствам длъжен да отстоявам решението на Върховния съд на Испания, взето при пълно зачитане на, на всички процесуални гаранции, права на човек и така нататък. Никой не е посягал на, на свободата на словото, събранието и демонстрациите. Това са конституционни права, които са гарантирани е, е, е, продължение на 40 години са неразделна част от конституционното устройство на Испания. И не просто от съдебната система. Така че фактите, на които се опира решението на Върховния съд, нямат отношение към упражняването на основни права и свободи. Но аз бих искал да чуя отговорите на комисията. Да, разбира се, но да. да... Вие по процедурен въпрос или желаете да да, аз искам в е, протокола на заседанието да се запише, че ние сме против злоупотребата на, от ваша страна е, на, на правомощията ви, е, за да повдигнете испански дебат извън дневния ред на това заседание. Прекъсват се председател и оратор. Не, вие, вие нарушавате процедурата и аз настоявам това да се впише в протокола. Така, сега госпожа Дели, имате думата. Благодаря, господин председател. Надявам се е, да мога да се изкажа без прекъсване. Два въпроса за свободата на изразяване на мнение. Първо за Джулиан Асанж. Е, предполагам, знаете, днес той се яви в съда и е, неговите, на неговите защитници не бе дадена възможност да подготвят защитата срещу екстрадицията му в Съединените щати, в които той над него е надвиснала опасността от присъда лишаване от свобода за срок от 185 години. Как, как се отнасяте вие, госпожо комисар, към това? И второ, наистина, какво е положението в Каталания? А всякакви организации, всякакви политически и обществени дейци, винаги, винаги са отстоявали правото на мирен диалог. И тези хора се лишават от свобода за срокове между 9 и 13 години за отцепническа дейност. А, не, не, знаем, за, за, че, че е, решението е произволно взето, че се нарушени принципите на, на справедливия процес. И а, изне... следва ли да се изненадваме, че стотици хиляди излязаха по улиците на, на Испания? Тук не става въпрос за някакво насилствено мнозинство. Полицията едва може да се справи с мащабния протест на всички поколения. Аз познавам града, получих фото си от, от роднини. Барселона прилича на военна зона. Срамота. Ние не можем да мълчим. Всеки един от нас следва да насърчава диалога в, в тези времена. И аз искам да знам вие, госпожа комисар, какво правите в случая. Merci euh, beaucoup, Madame la благодаря, госпожо комисар, за правата на човека. Благодаря ви, че отделихте от времето си. А, а, може да сте минали и по топлата връзка а, между сградите на съвета на Европа и на а, е, Европейския парламент. Е, е една символична топла връзка. Аз, разбира се, като страсбургчанка, не мога да бъда и обективна в това отношение. А, а, и аз във всеки случай държа на това а, обмена а, и архитектурен, и духовен между съвета на Европа и Европейския парламент да процъфтява, да става все по-активен. Dans е, votre И работата на съвета на Европа в значителна степен отговаря на, на, и на нашите очаквания на, на, по въпроси, за които ние сме особено загрижени. Вие, в качеството си на комисар, оценихте високо инициативата на Малта, и изразихте съжалението си, че са малко държавите от Европа, които желаят да се включат. Вие какво ще направите да, да ги насърчите по-активно да участват. Е, също така казахте вие, че ако, ако правилно съм разбрала, не, не разбирате е, е, засилването на сътрудничеството с трети страни по въпросите за иммиграцията. Господин Борел по време на изслушването тук повдигна е, този въпрос. Защо според вас сякаш е, контраргументите срещу това сътрудничество е, натежават? И накрая един по-скоро деликатен въпрос. Запозната ли се, сте с положението в сирийските беженски лагери в Турция, на турска територия, през последните няколко дена? Вие знаете, че Европейският съюз има ограничен капацитет, ограничена възможност да се осведомява е, текущо за положението в тези лагери. Вероятно, вие знаете повече. Благодаря ви. Други въпроси, колеги, не виждам. No other members? Señor Busade. Господин Госаде. Благодаря, господин председател. Е, тук говорим за града, който е моя роден град, е, в който са родени четирите ми деца. И много, много се говори за е, за основанията, за мотивите на сепаратистските настроения е, е, е, циркулират в общественото пространство фото си, родители прегърнали децата си, бягат, търсейки свобода и така нататък. Но според мен става въпрос за манипулация, за чист сепаратизъм – аз съм юрист, адвокат и съм запознат с случая. Тук се говори за съдебен произвол, но, но нищо подобно. Задържането е направено основателно. Испания е правова държава с Върховен съд, който има близо 5 века практика, 5 века юриспруденция – е, и въпросните подсъдими са съдени и осъдени съгласно действащото законодателство, е, като са упражнили всички свои процесуални права. Това няма нищо общо с това, че Барселона е един прекрасен град, че Каталания е, е един, един, е, една прекрасна част от е, Испания. И да, да се говори, че е под подпалена, е, разбирате ли, е, Испания от, от е, силите на реда, нищо подобно. И става въпрос за, за сепаратисти, за орди, безчинстващи протести, протестиращи, прочим, които посегнаха и на журналисти. Е, така че човек може да има мнение по тези въпроси, но трябва да се зачита държавния суверенитет и във всеки случай да се вземат решения възоснова на осведоменост. Благодаря. Ако няма други, госпожо комисар, е, вие разбира се може да, да групирате е, зададените въпроси. Да. засегнете различните теми. Благодаря ви. Е, е, е, благодаря ви за много, много важните, много значими въпроси по моето експозе, но и по много други, наистина представящи интерес. Аз ще се опитам да групирам въпросите по, по теми, но всеки случай да не забравя, важно е още сега да кажа, че, че вие винаги може да се отнасяте до а, моята служба по, по, по вълнуващи ви въпроси. Е, много ми допада това, което каза госпожа Келер. Ние наистина топлата връзка между сградите трябва да я ползваме по-често е, и да общуваме по-често, за да постигнем някои осезаеми резултати за, за правата на човек. Първо, Турция бе спомената е, различни въпроси. Е, миграцията, сегашното положение, но и свободата на словото. Моят мандат е доста ограничен – аз е, отговарям за 47 е, членуващи в съвета на Европа държави. Тоест нямам мандат а, е, за намеса в Сирия. И, и това е. А, а, мандатът ми е ограничен. Независимо от това, аз внимателно следя а, всички събития, не само в Сирия, а и навсякъде по света, за да имам по-широка представа за тенденциите, засягащи правата на човека, е, навсякъде и в, и в Европа, и в конфликтните зони. Следя е, положението в Сирия, а и в Турция, е, с оглед на миграционните процеси. И, и така и ще бъде, ще бъде и за напред, на, на, на, на преден план ще бъдат тези въпроси. Аз вече е, два пъти посетих Турция, откакто поех поста, но по-скоро с оглед на други неотлагащи е, вниманието е, е, въпроси за, за журналистите, за независимостта на съдебната власт. И е, Докладът ми по, по, за Турция ще бъде публикуван през януари до година. И той ще бъде посветен на, на положението на правозащитниците, журналистите и независимостта на съдебната власт. Е, важно е тук да спомена, имах възможност да посетя затвори е, в Турция. Срещнах се с Осман Кавала, Ахмет Алтан и, и един адвокат, е, е, за да се запозная с е, положението, в което се намират, да мога да го следя. И И, аз имам, имам предвид това, което става в Сирия и потенциалните последици за миграцията. На този етап е много трудно да се каже каквото и да било. Всъщност, тъй като малко се знае аз работя с неправителствени организации и се опитвам да се здобия с максимална, максимално количество информация. Е, и отново, е, е, нека се има предвид, че мандатът ми е ограничен до членовете на съвета на Европа. А, за Малта и за Дафне е един, един случай, който прикова вниманието не само в Европа. Impact of uh, the current impact of investigation and uh, how uh, Maltese government is dealing with this. I think I was more than clear uh, в моето официално изявление и в писмото си послание до министър-председателя Мускат аз го помолих да прекрати преследването на, на, на, Дафне дори след смъртта й. Е, е, чудовищно меко казано that we can uh, raise in relation to her case. As you know, there is also a question mark when it comes. Тук също стои, стои една въпросителна и за анкетите, които започва Парламентарната асамблея на съвета на Европа а и за активните действия на много неправителствени организации, които непрекъснато работят и, и не допускат случая да, да бъде пренебрегнат. И продължавам контактите си с малтийското правителство да, да бъде въздадена справедливост. Дължим го на памета на Дафни, на, на нейните близки и на журналистите навсякъде по света recent um, EU Council uh, meeting on, on migration and all... А, много от вас споменаха съвещанието на съвета на Европа за, за миграцията и, и това, че 7 ли 12 май а, държави все пак са приели да а, си взаимодействат. Аз в а, изявлението си а, се опитах да а, се обърна с а, молба към е, Европейския съвет да, да се включи. Е, във всеки случай е, всичко трябва да става в съответствие с правата на човек. Казах и в встъплението си, една крайно неблаговидна ситуация се очертава в Европа. Не говорим за солидарността между всички държави членки на съвета на Европа, за да, за да се поеме товара от онези, които наистина е, едва съумяват да го носят. И Гърция. Гърция е изправена пред неимоверни проблеми. И огромна маса хора е, и никаква помощ, всъщност, никак, никакви признаци на солидарност от други държави членки. Е, ще, ще спомена и онази част от света, от която съм аз е, и вие споменахте Босна и Херцеговина и, и е, лагера, е, който аз поисках да бъде закрит. Аз се вълнувам, когато говоря за това. Според мен е крайно неудобно, че босняците не, не, не, не се отнасят както би следвало да се отнасят. Е, към, към бежанците. Та по-малко от, 20, от, от преди 20 години е, ние бяхме в подобно положение. Нямахме дом. Е, искахме да, да се чувстваме безопасност, а нямаше къде. И, и кога успяхме толкова скоро да забравим съчувствието, съпричастността, солидарността? И като говорим за миграцията, според мен е, а, а, моята служба, аз сама а, не бих могла да, да реша този проблем. А, трябва да обединим гласове и усилия, а, за да постигнем промяна. Разбира се, огромни са очакванията а, към, от, от новата Европейска комисия – и вашата роля на Европейски парламент с вашите комисии е голяма, но е, и ООН, и ВКБ ООН, и други е, е, не отслабват усилията си за овладяването на проблема. Онова, което липсва обаче – е действителна политическа воля. Това ще трябва да приемем. И, и тук, е, и, и в други европейски институции е, ще трябва е, да проявим кураж и да излезем от тази неблаговидна ситуация, в която изпада Европа която правата на човека се зачитат. Не можем безусловно да го кажем, опасявам се. И въпреки, че надежда винаги има. За съжаление, наистина, доста често правата на човека остават само на хартия. Като комисар аз имам различни инструменти. Гласа си е, един, един мощен инструмент. Е, мога да, да използвам, но е, намеса от трети страни, посещения на място, намеса от страна на трети лица. това ще продължи, когато членове на, на парламента ме питат за изпълнението на съдебните решения, нещо изключително важно. Има нов член от правилника, девети, е, е, прият през 2017 година от държавните правителствени ръководители, е, според който комисарят получава повече правомощия за привеждането на решенията на съда в Страсбург в изпълнение. Сега ще трябва много внимателно да, да подбирам да видя в кои случаи си заслужава наистина да се упражни повече натиск, но вие скоро ще бъдете информирани, всичко ще стане публично е, и аз ще се възползвам от тези свои права, наред с намесата на трети лица. Неведнъж съм прибягвала миграция, правозащитници, журналисти, хора с увреждания Нали, в край на кращата аз се насочвам към най-тежките посегателства срещу правата на човек, а, за да постигна все пак някакъв ефект. А внимателно и слушах изслушванията на кандидат-комисарите. Госпожа Келер спомена господин Борел и неговите възгледи в случая – И знам, че въпросът за третите страни е, е повдигнан неведнъж, но за мен нещата не се свеждат просто до сътрудничеството с третите страни, а до прозрачността на това сътрудничество в контекста на правата на човека. Това е главното. Разбира се, сътрудничеството не е моя работа да казвам на когото и да било, дали да сътрудничи или не с когото и да било друг. Но как? Как да сътрудничи? Е, и дали в съответствие с правата на човека? Това е въпрос, който ще остане на дневен ред за мен за напред. Um, uh, uh, е, някой тук спомена е, Него светейшество папата. Аз съм запозната с неговите изявления за, за миграцията и правата на човека. Важно е наистина според мен и духовните, е, религиозните водачи е, да е, повдигнат глас защита на правата на човек. Речта или словото на омразата аз имам по-скоро спорен възглед тук е, аз съм за е, правото на изразяване на мнение. Е, съм за декриминализацията на състава клевета и призовавам държавите членки да, да пристъпят към това. Има все още някои държави членки, в които клеветата е наказуема. Знам, че не всички са съгласни с мен – но според мен подобни ограничения така или иначе няма да заглушат гласовете, които не ни допадат. Понякога те са неприлични, провокаторски. Но, е, разбира се, е, е, насаждането на, на омраза и, и призоваването към насилие не могат да бъдат приети. Тук не става дума за свобода на словото. Русия и на, отново на парламентарната асамблея е, ще бъда откровена с вас. Аз съм комисар по правата на човека, знам си мандата. Е, и мнозин от вас знаят, че аз не се колебая е, да бъда откровена. Русия е член на съвета на Европа и аз възнамерявам да установя контакти. Скоро ще посетя Русия на място, след априлското си посещение тази година. И аз е, желая да работя за правата на човека в Руската федерация. Искам да отида в Северен Кавказ е, на всички тези места, които не са посещавани от е, доста време насам, от 2014 е, и е, възнамерявам да <clears throat> започна разговор с е, руските власти по много и много въпроси, които будят тревога. За Крим, изключително важна тема, смятам да посетя Крим, но и много други така наречени сиви зони. Убедена съм, че всички хора, е, живеещи е, на територията, обхваната от съвета на Европа, заслужават закрила. Милиони е, и милиони обитават части на държави, членки на съвета на Европа, които нямат е, е, възможност е, да, да се самозащитят, чието глас не се чува. Знаем, че тези отношения са деликатни, знаем какъв е политическият климат, знаем, че задачата не е лек. Дали разговарям с украинските власти, разбира се, без съмнение. Ако направя посещение в Крим, то ще бъде на основание положение на международното право. Аз нямам, няма как инак да провеждам своята дейност. Е, и това е изключително важно. По-настоящем не мога да ви кажа точно кога ще бъде осъществено това посещение, но мога да ви уверя, че ще установя връзка с всички заинтересовани страни. Скоро възнамерявам да посетя и Киев до края на тази година, за да проведа разговори по, по този и други въпроси. И, и след завръщането си с най-голямо удоволствие бих се срещнал отново с вас. Е, повече сега не мога да ви кажа. Е, разговорите са в ход.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 please. Mm-hmm. More. Mm-hmm. So I will try. Good. there were many questions. So, yeah. so on, on this, I will, I will continue to, uh, to follow. Um, on Catal- uh, за, за Каталония току-що uh, излязох с uh, декларация. Отнесете се към uh, страницата ми в интернет имал, имала съм контакти, неведнъж съм разговарял с испански политици и съм, съм повдигал и този въпрос, но той не е нов. Е, Испания е, е, поначало е имала и до сега доста проблеми с свободата на събранието. Въпросът е бил на дневен ред и, на мое, и по времето на моя предшественик – ще посетя Испания, ще разговарям на място с компетентните органи. За сега вниманието ми е насочено към свободата на събранието. Е, наистина неотложен въпрос. Децата в Сирия. Аз, аз вече съм повдигала въпроса, разговарям с международни организации, особено ОНЕ Знам какви различни предложения има. За сега мога само да кажа обаче, че следя положението е, с особен акцент е, е, върху децата и тяхното репатриране. Още много мога, мога да, да говоря, но мисля за сега това стига. Каквото ви интересува, ако искате да ме питате, пишете ми на електронния ми адрес. А се надявам и скоро да се видим отново. да, да поговорим, а и да видим как бихме могли да си сътрудничим. Благодаря. Благодаря ви. Чудесно беше съвместната ни работа с вашия предшественик и съм убеден, че ще имаме също толкова отлично сътрудничество и с вас и съм сигурен, че колегите няма да се поколебаят да ви зададат допълнителни въпроси по електронната почта, но за съжаление вече не отхвърлихме времето отделено за тази дискусия. И така ви предлагам да продължим направо с следващата точка от дневния ред, а именно Европейската система за архивиране на изображения за фалшиви и автентични документи онлайн. Става въпрос за решението за съвместна дейност 70, 98-700. Благодаря ви. Получихме общо. Моля ви, запазите тишина, за да чуем колегата по системата в ФАДО. Благодаря и получихме 83 е, изменения от различните колеги по тежките групи по предложението за системата с фалшиви автентични документи онлайн или ФАДО, които включват и изменения по моите изменения, включени в проекто доклада. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в процеса, чиято цел беше да се засили позицията на Европейският парламент преди започнат на страните преговори с комисията и съвет по-късно тази година бяха предложени редича изменения изменения, за да се продължи за да гарантира последователността на новата система ФАДО с предишната система. Първо определението за автентични документи. Освен това имаше и голям брой изменени посветени на приложното поле на решението. Предвижда се да се запазят настоящите характеристики и да се уточнят кои видове документи трябва да се съдържат. Например, състоящите демократите искат да се запази дължението за фалшиви и автентични документи за самоличност, документи за транспорт, пребиваване, гражданско състояние и шофьорски книжки, като си има и друг вид документи, които се използват за престой или пътуване, издаване на държавите членки тяхното съдържане в системата е факултативна. Друга част от измененията засягат структурата на управление и функционирането на ФАД. Е, зелените предлагат да се направи разлика между държавите членки и други трети страни, като авиакомпаниите, например. Други колеги не правят подобно разграничение, а трети предлагат възможността за сътрудничество и достъп на трети страни до програма, до системата. Очакваше се да получим и редица изменени посветени на третирането на личните данни. Мисля, че всички политически групи споделят едно и съща позиция, възоснова на измененията, които бяха внесени по темата и съм убедена, че можем да постигнем компромис на политическо равнище, компромис, който да, да обобщава позицията на всички по темата. И накрая имаше и други и, проекто изменения, като например подобряване на сътрудничеството с Frontex и с EOSAR при функционирането на системата ФАДО, както и възможност систем... настоящите данни от системата ФАДО направо да бъдат прехвърлени към новата система, без да се иска разрешението на държавите членки. Това предложение беше от името на зелените. Това е положението към момента. Утре ще се проведе ново заседание, още едно заседание за докладчиците в Сянка. Надявам се да успеем на това заседание да постигнем компромисен текст, който да може да бъде подкрепен от възможно най-голям брой членове на нашата комисия. Нека сега да чуем докладчиците в Сянка и госпожа Калюрант. Благодаря ви най-напред, благодаря да държа да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество и отличната работа по това досие. Редица въпроси вече бяха разрешени, някои от тях все още са висящи. Бих искала да се спра на двата сериозни въпроса, които все още будят спокойство за нашата политическа група. Първата е свързан с обработката на личните данни в рамките на системата ФАДО. В, на докладчиците на, на заседанието на докъщите в Сянка получихме обосновано обяснение от страна на Европейската комисия защо някои лични данни трябва да се съдържат в системата ФАДО, а именно, че ам, някои от ам, характеристиките на системата за изображение са толкова прясно свързани с а, снимковите данни за лицата, че не е възможно да не се съдържа в а, системата снимката от документа за самоличност на съответното лице. Очевидно, че не може да се раз, да разграничат тези характеристики и според мен трябва да се гарантира възможно най-висока сигурност на личните данни, които се държат в системата. Също така смятам, че ако има много ясни ограничения за запазването и съхранението на личните данни, ще бъде много по-лесно да се работи по останалите аспекти на това предложение. Вече Благодарих на докладчика за усилията за засилване на изискванията в текста за, добра, за надлежно съхраняване на личните данни, но продължавам да призовавам и докладчика, докладчите в сянка да се замислим дали да не променим цялостният подход към личните данни, т.е. да има по-строг подход, т.е. да се държа само данни, които наистина са нужни за системата, не да има по-широко отворен подход. Следващият ми въпрос е свързан с категориите лица, които имат, служители, които имат достъп до системата ФАДО би следвало правомощията за достъп до фадото да се разпореждат с делегирани актове и се радвам, че компромисните измен... които се очертават, са в тази насока. Също така не съм напълно убедена от шесте категории органи и служители, които могат да искат достъп до системата съгласно последната версия на компромисните изменения. Не е ясно дали равнището на достъп до системата ще е различен за отделните категории. За мен би било логично да има някаква взаимовръзка между категорията и нивото на достъп до системата. Както вече казах, надявам се, че ще можем да продължим да работим по темата и да разрешим все още висящите въпроси. Благодаря ви. Господин Тодорак е от Реню. Благодаря ви, господин председател подобно на колегото с демократите, искам да благодаря на докладчика за отличната работа по текста. Смятам, че свършихме доста по-добра работа от комисията. Ако погледнете как изглежда текста с нашите изменения, сравнен с първоначалното предложение на Европейската комисия, напредък, който постигнахме е очевиден. Мисля, че успяхме добре да доиточним приложното поле на системата и по този начин също така по-добре можем да регулираме и обработката на личните данни. И това е добро предложение. Радвам също така, че се включват нови категории документи в приложеното поле, в обхвата на системата. Знаете, че качеството на документите, даващи право за пътуване са важен елемент, който ще гарантира по-доброто функциониране на системата като цяло. За нас е, е очевидно, че държавите членки носят отговорността за захранване на системата с информация, закачването своевременно на информацията в системата. Това е от съществено значение и се радвам на изменението, което предложихме. И накрая, по отношение на Еолиса, смятаме, че това изменение е важно, защото е възможно с течение на времето експертизата на Еолиса да стане все по- и по-полезна. Знаете, че би трябвало за в бъдеще Frontex и Еолис да работят с по-тясно сътрудничество и смятаме, че трябва да се предвиди такава възможност и за системата ФАДО. И от тази гледна точка компромисното изменение ни удовлетворява. Още веднъж благодаря на колегите и в частност на докладчика. Благодаря ви. От името на Зелените думата има госпожа Брикмон. Благодаря ви, госпожо докладчик, за свършената работа. Благодаря и на колегите и на секретарията на комисията. Радваме се на новото предложение за компромисните изменения. Те са много качествени и безпокойствата ни по отношение на обработката на личните данни, на достъпът на трети страни намериха своят отговор, както и госпожа докладчика спомена. Но има още едно наше притеснение, което все още не сте отговорили, а именно съответствието между регламента за ФАДО и регламентът 1725 от 2018 година. В Диската е, вече се говори и за обвързващо съгласие, а не за нужно съгласие, както се предвижда в момента в текста за системата ФАДО. Бихме искали една и съща да е редакцията във всичките ни законодателни текстове, но безпълно ще имаме възможност да обсъдим отново темата по време на заседанието, до което ще в Сянка утре. Благодаря ви, господин Търдин. Госпожа Търдина има думата. Благодаря ви. Аз също бих искала да благодаря на докладчика и на колегите, докладчици в Сянка по свърш свършената работа, както вече имах възможността да го кажа и на предишното ни заседание. Вашето предложение е напредък в сравнение на предложението на Европейската комисия. Не внесохме е, проекто изменения и смятам, че по обсъждането на изменения постигнахме редица стъпки напред по отношение на правото на достъп по системата за наблюдение и контрол както каза колегата преди мен, все още има въпроси, които трябва да се разрешат на политическо равнище, но смятам, че ще успеем да постигнем компромис по най-важните аспекти. Целта ни е да подобрим функционирането на системата и да изясним условията, по които могат да се използват е, и съхраняват личните данни. Радваме се, че се засилва ролята на Европейския парламент, в частност при избора между делегирани актове и актове за изпълнение. Но това трябва да се случва, когато е нужно, а не по автоматичен начин. Има и други въпроси, които са от е, чисто техническо естество и е напълно нормално те да бъдат разрешени под формата на актове за изпълнение, както предлага Европейската комисия господин Борсаде. Благодаря ви. Аз се присъединявам към колегите, поздравли, поздрав, към поздравленията за докладчика и нейният екип. Отлично е предложението ви, но все пак говорим за доста голям брой проектоизменения и се опасявам, че това ще доведе до недостатъчно ефикасен документ. Пак казвам, много пъти изменения има, много са предложенията за подобряване на мерките за наблюдение или контрол. На първото заседание, с което във сянка всички се съгласихме, че тази система е ефикасна. А сега се опасявам, че с безбройните изменения, които предлагаме, ще намалим ефикасността на тази система. Моето предложение е да се увеличи броят на актовете на изпълнение, се намали броя на делегираните актове. Не бива да забравяме също така, че, това, че тази система съдържа много чувствителна информация. Говорим за документи за самоличност и за друг вид документи, а не просто за, какъвто да било друг вид данни. А, също така ми се струва, че измененията в сянка не взимат достатъчно предвид ролята на Frontex и връзка на Фронтекс с функционирането на системата ФАДО, но да, не може да се очаква съвършенство при компромисните изменения. По отношение на документа и изискванията за ограниченията за изображенията. Има опасност документи, които се съдържат вече да не са достатъчно изпълняеми. Госпожа Сира Райго от името на ГОЕ. Благодаря ви. По отношение на системата за фалшиви автентични документи онлайн, основното ни безпокойство е възможността за достъп на трети, на трети страни. Представете си, че безпощадни диктатори могат да се възползват от а, а, достъпа до тази база данни. Какъв ще бъде резултатът? Резултатът ще бъде, че ще а, поставим на излишен на риск живота на хората, които бягат от тези диктатури, често с фалшифицирани документи. Също така трябва да се умисли сътрудничеството с частни субекти, като например авиакомпаниите. Припомням ви член 31 на Женевската конвенция за бежанците. Никой не може да подвежда под отговорност и да наказва лица, които са използват фалшиви документи, за да избягат от непосредствена опасност за живота си и да потърсят убежище в друга държава. Така че основната цел на тази система не бива да се откриват фалшивите документи на всяка цена. Би било добре това, ако целта беше да се установят фалшифицираните документи и да се даде на хората, които имат право на международна закрила, тази закрила. Обаче, а, мисля, че целта на тази система не е такава. Целта е просто да се увеличи достъпът на мигранти до европейската територия. Председателя прекъсва оратора и моли да говори по-бавно. Но в дух на желание за зачитане на всички основни права и свободи, не искаме тази система да допринася за засилване на пресите в държавите по происход на иммигрантите. Но очевидно госпожа докладчика не е взела предвид тази наша позиция при изготвянето на компромисните изменения. Благодаря ви. Госпожа Мецела, няма много какво да кажа по въпроса, освен да ви благодаря. Ще се видим утре на заседанието на докладчиците в Сянка. Ще се опитам да ви предложа за утре нова формулировка, която да удовлетворя всички колеги. И сега да видим какъв е конкретният ни график за работа. Крайният срок за внасяне на изменения беше на 15 октомври. На 12 ноември 12 ноември ще бъде прият проект от доклада, а се предвижда приемането в пленарната зала на второто пленарно заседание през месец ноември. Благодаря ви. Така стигаме до последната точка от дневния ред. Започваме съвсем на време този дебат, да видим дали ще успеем да свършим малко по-бързо, за да отид... може който иска да отиде в пленарната зала. Става въпрос за протокол между Европейския съюз и Лихтенштайн. И въпросът е коя държава е компетентна за разглеждане на молбите за убежище. Докладчик е госпожа Ядвига Вишневска от ЕКР. Присъства ли тя сред нас? Да, чудесно имате думата. Благодаря ви. Добър вечер на всички. Този регламент има за цел да преразгледа регламента за Евродак, който към момента дава се възможност на правоохранителните органи и държавите членки да консултират системата за дактилографски данни за установяване, разследване и превенция на правонарушения по тази начин дава възможност да се поиска сравняване на пръстови отпечатъци с съдържаните в централната база данни на Евротак. Целта беше установяване на самоличността на съответното лице или за предоставяне допълнителна информация с цел откриване, разследване или предотвратяване на престъпни действия. Днес обсъждаме преразглеждането на регламента като целта на това преразглеждане е, това преработване е да се даде възможност на Швейцария и Лихтенштант, или по-скоро на правоохранителните органи на тези две държави, да подават искания за сравняване на данни с данните, с които разполагат другите държави членки, които са захранени с тези данни централната база от данни на Евротак, в частност в случаите, когато целта е установяване мощността на лице, за което са повдигнати обвинения за извършване на правонарушение. Достъпа ще имат те до, до базите данни на държавите членки и на асоциираните държави. И моята препоръка е да дадем съгласието си за това предложение и съответно да гласуваме в подкрепа на доклада. и така чухме докладчика ни госпожа Вишневска, като става въпрос не само за протокола с Швейцария и Лихтенщайн, но и с Норвегия и Исландия. Това са две точки от дневния ред, които обсъждаме под формата на съвместно разискване. Става после два протокола за сключване на два протокола между Европейския съюз и две групи от по две държави. Имате ли други коментари, госпожо Мецола? I'm the shadow on this file for the EPP group and we would like to... Благодаря. Аз съм докладчица в Сянка. Споделяме позицията на докладчицата. Ние смятаме, че наистина може да одобрим присъединяването на тези две страни към споразумението и протокола. Има споразумения между Европейския съюз и тези две страни, а чрез настоящата процедура ще дадем възможност на разследващите органи, на полицията, на тези четири страни да си сътрудничат с съответните служби в държавите членки да ползват данни от Евродак. В същото време нашите служби ще могат да изискват сравнение на данни от базите данни в Лихтенштайн, Исландия и Норвегия. Смятаме, че по този начин се защитават по-добре личните данни на европейски граждани. С интерес очаквам процедурата за даване на съгласие. Надявам се колкото се може по-бързо да имаме положителен резултат. Благодаря. Господин председател, Поздравление най-напред за докладчицата. Тя описа много точно съдържанието на текста. Тези четири страни и техните служби трябва да имат достъп до данните в Евротак, Евротак, когато има подозрение за сериозни престъпления и тероризъм ще бъдат сравнявани пръстови отпечатъци. Това не се случва за първи път. В създание имахме такъв протокол и за сътрудничество с Евротак. Този достъп не бе записан в протоколите и за четирите страни протоколът трябваше да бъде адаптиран, но протоколът съществуваше. Това не е противоречив въпрос. Според мен може да се обединим около консенсус. Няма какво да подобавя към изявлението и описанието на докладчицата. Тя се справи много добре. represented here, so it'll be Mrs. Brickmont for the Greens. От името на зелените, госпожа Брикман. Благодаря, господин председател. Доста неща бяха казани по двата въпроса на дневен ред, но аз е, бих е, искала, макар и да не останахме, кой знае колко тази вечер, да, да добавя няколко неща общо за реформата на Евродлак. Е, макар и разговора да не се отнася за реформата като цяло всеки случай има доста проблемни въпроси, които следва да бъдат припомнени тук. В частност, в качеството си на зелени, ние се отнасяме към съвета с призива да деблокира реформата на Дъблин и на системата на убежището. И реформата на Евродак е част от този контекст. А онова, което ни безпокои относно Евродак е разширяването на приложното поле към незаконосъобразни, нередовни иммигранти, които обаче са влезли е, на територията на Съюза редовно. Друг един елемент е, е намаляването на възрастта от 14 на 6 годишна възраст за вземане на пръстови отпечатъци е, особено е, безпокои по отношение на непридружаваните малолетни. И, и в тази връзка, разбира се, и проблема за тяхното е, отклоняване, е, за тяхното изчезване. Ще тези мерки, според нас, са непропорционални, несъразмерни, макар и като последна мярка, както се пояснява, но това е противоречи на основни права и свободи и просто е, е, не бихме могли да изключим употребата на, на психологичен и физически натиск за вземане на пръстови отпечатъци за нуждите на Евродак. Благодаря. И от страна на Обединената левица, госпожа Бьорк и колегата Всянка, но не я няма. Не виждам и други членове на ГУЕ. Така че да дадем на докладчицата госпожа Вишневска думата за заключително изказване. Благодаря, господин председател. Мисля, че казах всичко, което трябваше да кажа. Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштайн. Всичко за тези страни бе казано. Искам да благодаря на докладчиците в сянка и на съдокладчиците. Надявам се да няма повече изменения, защото това е процедура по даване на съгласие. Нека преминем към следващата фаза на процедурата. Да, така е. е тази процедура има своите граници, що се отнася до е, компетенциите за промени на Европейския парламент. Подходът е конструктивен Крайният срок за изменение е 22 ноември, а на 9 декември ще бъде одобрен доклада в комисията Либе. За Норвегия и Исландия одобрението ще бъде в пленарната зала по-напред, а след другите две държави ще бъдат одобрени. По-нататък на 25 октомври ще бъде крайния срок за измененията 11-12 ноември е приемането на проекто, проекто препоръката, а във втората сесия на ноември ще е гласуването в пленарна зала. С това закривам заседанието.